Следващата точка от дневния ред е устен въпрос към Европейската комисия относно бъдещи законодателни предложения относно економически и паричен съюз. Въпросът е от Комисията по економическите и парични въпроси. Бих искал да дам думата най-напред на госпожа Шарън Болс, която е автор на устният въпрос. Доколкото разбирам, комисаря Рен ще отговорил от името на Европейската комисия. Госпожа Болс, имате думата за 5 минути. Благодаря. Благодаря господин комисар. Става въпрос за две съобщения на комисията относно инструмента за конвергенция и конкурентоспособност. Първо имаме една връзка с пакета от 2 и от 6 законодателни акта. Имаме връзка и с решенията, отнасящи се до банковия съюз. В делегацията по економически въпроси миналата година също чухме тези неща но нали ли се притеснява, че това, което сте направили до сега не е достатъчно и може да се изтълкува като провал. А, не, не мислите ли, че трябва да се погрижим добре да се приложат и двете и шесте мерки, да ги обобщим като пакет от 8 е, законодателни акта, преди да замъгляваме тяхното, послед, е, тяхното действие, приемайки нови? Притесняват ни прерогативите на националните парламенти, както и на европейския, а, защото а, общата тема е повече, по-силна Европа в полза на граждането. А, нашия доклад се казва, че Европа трябва да се разбира като а, от чувство за отчетност, отговорност и приобщаване. Ставаме е, свидетели на е, е, действия от, страни, на, от страна на е, институции и държави, които изтласкват интереса на гражданите в, на заден план. Е, и вместо да се заледят а, още веднъж а, и без това хлъзгавите законодателни пътища, не е ли по-добре да насочим вниманието си към а, сегашните проблеми? не, не е ясно какво ще се допренесе с новото предложение, при положение, че имаме вече стратегията Европа 2020, европейският семестър, да не забравяме кохезионните кохезионния фонд плюс преди да включим твърдо и неотменно още един инструмент в европейския семестър. Така ще осигурим и а, прозрачност и парламентарен надзор върху процеса. Комисията предвижда договорености между европейско и национално ниво, за да се стимулира процеса на реформи на национално ниво. Ние прилагам, предлагаме един кодекс за конвергентност на Европейския съюз на с конкретни задължения на държавите членки и съответното им стимулиране след спазването им, вместо договаряне е, на двустранна основа. Ние смятаме, че средствата които се разпределят за, за инструмента за конвергентността и а, за конкурентоспособност биха могли да се размият. Това, което не виждаме е, е ясен ангажимент за повече демократичност в Европейския съюз. Предвид на това какво публикуват вестниците в цяла Европа относно доверието в Европейския съюз, създаваме си въпроса защо комисията остава на страни въпроса за средства, които се съхраняват извън Европейския съюз и всъщност са без никакъв надзор. А, парите, без значение дали са в евро, дали са по програми или не, трябва да бъдат отворени за а, за контрол по задълбочена координация в Европейския съюз трябва да се опира на а, стабилна на статистическа основа. Но бюджетната консолидация изисква консолидирани данни за публичните сметки на а, институциите в Европа на национално и регионално ниво това означава и пълното участие на Европейския парламент в вземането на решенията, без което това предложение не е приемливо. Благодаря. Сега от името на комисията давам думата на комисара Оли Рен. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, най-напред искам да ви благодаря за уместно поставените въпроси. Комисията приветства проекто резолюцията на Европейския парламент относно бъдещите законодателни предложения по економическия и паричен съюз. На фона на сегашните економически перспективи, аргументите за структурни реформи и за възстановяване на економическия и паричен съюз са, са очевидни. Ние вече значително укрепихме економическото управление, с подкрепата на Европейския парламент, но въпреки това е необходима допълнителна работа, както посочи и госпожа Болс току-що. В близко време трябва да укрепим финансовия сектор в Европа, да изградим банковия съюз, който ще засили доверието и ще възстанови притока на кредити към домакинствата също ще бъдат създадени работни места. За подобряване на економическата интеграция са предвидени мерки в двете съобщения, които а, бяха публикувани през март за предварителното координиране на основни економически политики а, и второто съобщение относно инструмента за конвергенция и конкурентоспособност. Тези съобщения бяха конструктивни, те очертават идеи, предлагат а, а, различни мерки. Ние получихме предложения от Европейския парламент, от държавите членки, от заинтересовани страни, от националните парламенти. Комисията ще разгледа допълнително всички тези предложения. Европейският парламент ще участва в формирането на бъдещи инициативи в тази област. Засилването на ролята на Европейския парламент. Тук целта на комисията е да се засили междуинституционалния диалог, парламента, председателят на съвета, на Еврогрупата ще обсъждат предложенията, които представя Европейската комисия. Държавите членки също са приканени да участват в обсъждането на реформите в важни економически области. Това ще позволи засилен контрол относно връзката между тези съобщения и фискалния договор – Предварителната координация на плановете за значителни економически реформи се предвиждат в член 11 от договора в рамките на 5 години този договор трябва да се превърне в неразривна част от правото на Европейския съюз и да се прилага. Необходимо е да се засили координацията в рамките на Европейския съюз. Относно договорните отношения, съгласно инструмента за конвергенция и конкурентоспособност, искам да подчертая, че този инструмент се ам, реализира на базата на договора. Сегашните договори обаче а, не а, допускат а, правно обвързващи договори, финансовата подкрепа ще бъде възстановявана, ако няма изпълнение. Основната цел на инструмента е да допринесе за доброто функциониране на економическия паричен съюз, за засилване на ангажиментите на държавите членки за реализиране на реформите и за осигуряване на финансова помощ, в подкрепа на държавите членки за постигане на тези цели. Кризата подчерта, че липсата на реформи може да се отрази значително върху доброто състояние на еврозоната. Благодаря ви за вниманието и очаквам да продължим да работим съвместно под бъдещите законодателни предложения. Благодаря. Сега преминаваме към изказването името на политическите групи. Най-напред давам думата от името на НП за 4 минути на колегата Гозес. Благодаря, господин председател. Господин заместник председател, дами и господа, Предложението, което се прави днес от парламента, отнася, се отнася до няколко неща. Да се даде отговор на въпроси, за да можем да оценим колко сериозни са ангажиментите и доколко съществува политическа воля за постигането а, на ефикасни действия от страна на Европейския съюз. Новата история показва, че ако Европейският съюз а, а, се бави празнините, които съществуват, особено в еврозоната, стават още по-дълбоки. Също има повече импровизация, когато няма инструменти, които да са добре адаптирани към потребностите. Трябва да се направят по-гъвкави инструментите, но непрекъснато се засяга и междуправителстве... непрекъснато се използва в по-голяма степен междуправителствения подход. Трябва да се върнем към общностните инструменти, да разполагаме с такива, които са необходими, за да можем да реагираме ефикасно и най-вече, за да не допускаме опасни ситуации да се развият. Господин комисар, искам да отдам дължимото на вашата решимост. Не беше лесно да я реализирате предвид на съпротивата от държавите членки. Двете съобщения на Европейската комисия показват какви са следващите стъпки за създаването на един истински економически и паричен съюз. През ноември 2012 комисията по ангажимент представен на съвета и на комисията. Економическият и паричен съюз ще се обсъжда отново на следващата среща на върха и ние искаме да се надяваме, че ще бъдат предложени конкретни мерки. Те ще бъдат ясно дефинирани. Целите могат да се постигнат. Трябва да се засили координацията на економическата политика, економическата интеграция, да има строга дисциплина на национално ниво и солидарност на европейско ниво. Това ще позволи на Европа да повиши конкурентоспособността си, да има растеж и да създава работни места. Въпросът сега е по какъв начин всички тези елементи, всички тези намерения могат да бъдат приведени на практика. Именно за това ние ви поставихме тези въпроси. Аз няма да говоря по всички точки, разбира се. Резолюцията е конкретна а, и тя съдържа някои елементи, които са принос от страна на Европейския парламент за намирането на решения. Но искам да се спра първо на предварителното координиране на основни економически мерки. Това е изключително важно. Имаме примери сега с най-различни закони в сферата на банковото дело, през юли или септември комисията ще публикува документа за реформа в банковата система, но държавите членки разполагат със свои разкомен, разпоредби, които ще създадат проблеми при уеднаквяването на правилата. Освен това, трябва да следим какъв е ефектът от политиките предприемани в една страна върху останалите. Относно инструмента за конвергенция и конкурентоспособност, за еврозоната се предвиждат някои договорни отношения. Те трябва да бъдат дефинирани. Целта е да се възстанови макроекономическото равновесие. В това отношение ние искаме да се прилага принципа на спазване на условия, без да се засягат програмираните реформи Съответните компетенции на национално ниво, както и на европейско ниво, трябва да бъдат съблюдавани. Демократическия контрол трябва да се гарантира без никакво шекалкаване. Трябва да се а, прилагат а, а, и а, пълно а, на степен правомощията а, на националните парламенти. Това, което предлагате и което е, се прилага вече, е първа стъпка при хармонизиране на позициите. Искам също да подчертая, че е важно да се засили социалния аспект на економическия паричен съюз е, и да се е, създаде таблица за постигнатите резултати в рамките на европейския семестър. Благодаря, господин Гомес. Сега от името на европейските социалисти. Давам думата на госпожа Ферейра за минута и 30. Благодаря най-сърдечно, господин председател, господин комисар. Благодаря най-сърдечно за направените от вас пояснения. Съжалявам обаче, че вие не бяхте достатъчно изчерпателен, достатъчно подробен. Ние се намираме в момент, в който трябва ясно да изясняваме и да показваме значението на думите. Координация екс-анте структурни реформи в момента тези понятия могат да бъдат тълкувани много изчерпателно, като се има предвид е, е, че тези понятия имат и е, по-тясно значение. На европейско равнище структурната реформа означава, че комисията изпълнява политики, които са всъщност изключително важни, но почти никога не изпълняват поставените цели. Аз мисля, че ние трябва да поискаме отново взаимно доверие и отново да въведем общностния метод, диалогът, конвергенцията, сплотяването, всичко това а, трябва да бъде обект на нашите усилия. Инструментът, който в момента се предвижда за да се а, подкрепи конвергентността, може да бъде изключително положителен, когато той служи за създаване на ново взаимно доверие на основата на европейската традиция. Трябва да признаем, че Европейската конвенция е изключително, Европейската концепция, извинете, е изключително всеобхватна. Става дума за стратегия 2020, става дума и за това, че основни функции на европейския пазар на труда не трябва да бъдат е, унищожавани. Е, полето за действие на държавите членки в еврозоната се ограничава национално социалните цели, социалните практики, оговорките трябва да бъдат е, респектирани. Също така и социалните цели трябва да бъдат спазвани. Председателят прекъсва. Благодаря, обаче ти е, много превиши времето си. Давам думата на госпожа Гоярд от името на либералите. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Както каза Жан-Пол Гозес, аз също искам да подчертая свършената от вас работа, както вашата решимост по отношение на държавите членки. Нашият отговор се опитва да бъде балансиран. Има две важни неща, които са важни. На първо място, две важни неща. На първо място това е решенията на държави членки и предварителната координация. Това е изключително важен въпрос. Имаме единна валута, но имаме отделни политики, които понякога са вредни дори за съседите. И за това трябва да се прилагат бюджетни инструменти, за да могат държавите да подобрят конкурентоспособността си. Има две неща, които ме безпокоят и които поставихме и в текста, но въпреки това искам да ги очертая. На първо място, по дефиниция, не всички прилагат общностния подход. Европ европейския семестър се организира по отделни държави по-скоро. Считате ли, че това действа добре на практика? Оставаме с впечатленията, когато следим направеното през последните години, че много неща се говорят, но резултатите са, се бавят от гледна точка на гражданите. И е трудно да се видят какви са положителните резултати от това, което предлага комисията. Европейското право е нещо, което е изключително важно. Не трябва да се допуска хората да стават заложници на държавите, в които са родени, където живеят. Не бива да се допуска дискриминация срещу гражданите. Трябва да има споделена правна рамка и се надяваме, че вие ще отстоявате. Сега от групата на зелените давам думата на господин Гиголт за 2 минути и 30. Благодаря, господин председател, господин заместник председател. Първо искам да кажа, че е жалко, когато става дума за дискусия на следващите стъпки, не присъства представител на съвета, защото съветът се превърна в център на тази дискусия, което на нас особено не ни харесва. Фискалният пакт създаде прецедент и до толкова мисля, че трябва да кажа това съвсем открито, има повече или по-малко открито недоверие срещу институциите по този въпрос. И за това нашата резолюция е много важна, за да можем чрез нея още веднъж да покажем значението на инструментите, които трябва да се прилагат и къде има общи точки с парламента. Централно значение има въпроса да се посочи първо на че на други места са ни необходими нормативни актове, за да имаме функционираща еврозона. Нашият общ инструментариум продължава да се базира на това, че ние по принцип имаме автономни държави, които трябва да се адаптират към необходимостите на общата валута. Имаме обаче, за съжаление, твърде малко общности инструменти, за да попречим, ако мога така да се изразя, при този процес е, на адаптиране да се стига до екстремно обедняване от една страна в едната част на еврозоната и от друга страна до голямо количество свободен капитал в друга част на еврозоната. Ние трябва да се занимаем с темите, които предстоят. До сега обаче не е извършена сериозна работа по темите, които са свързани с осигуряване срещу безработица, укрепване на европейския бюджет, също така макроекономическа стабилност. Всичко това не е част от дневния ред, обаче е абсолютно необходимо да стане такава част. Ние е, смятаме, че социалният стълб, е, който съветът също дискутира, трябва да бъде изпълнен с живот. Това, което научавам за дискусията в съвета е, че следващите планове, е, такива каквито могат да се открият в блупринт, в тъжната законодателна практика на съвета, почти са унищожени. Двата инструмента, с които наистина се занимаваме в момента, са най-живи мотивите, ако мога така да се изразя. И аз очаквам с нетърпение, господин заместник председател, какво ще кажете вие. Координацията екс-анте, това не е нещо, което е изпълнено с живот в съвета. Аз искам да знам това новородено има ли живот и ще се стигне ли до такова законодателство. При другите въпроси, като например CCI, парламентът много ясно показва каква посока желая да поеме. Ние искаме стимулите, които се предоставят правят съвсем ясно да бъдат прилагани в Европейския съюз в рамките на планът за действие 2020 е, и ние трябва да се покрижим също така да се избегне всички тези неща да е, се превърнат в договорно право извън е, основните договори. Ораторът бива прекъснат от председателят. поради превишаване на времето. Господин Епинг от ЕКР за две минути. Комисията предлага един економически паричен съюз, но ще се стигне до там, че имаме една обща плани... планова економика. Европейската комисия се превръща в един вид бюро за планиране. Изведнъж се навъдиха брежневци в Брюксел Комисията, предполагам, няма такива намерения, но политиката се оказва има такъв ефект. Какво трябва да се направи бюджетния с бюджета, за да оцелим. Приехме мерки в комплект по 2 по 6 и аз гласувах за. Сега економиката обаче расте на базата на иновации, на конкурентоспособност или може би на централизирано планиране. Какво мисли комисията? Според някои Германия е твърде конкурентоспособност и трябва да намали конкурентоспособността си, за да се изравни с Европейския съюз. Какво е мнението на комисията за трудовия пазар? Къде остават националните парламенти? Комисията не ги приобщава изобщо. Централното планиране няма да реши въпросите на еврото, а ще задълбочи завинаги рецесията. В момента, така както е проектирана еврозоната, е неуспех. Комисията би могла да помисли е, за евентуални а, е, начини за напускане на еврозоната, е, да има гъвкавост в а, системата. Но а, привържениците на централизираното планиране не допускат а, гъвкавост. Те го мразят. А, и а, виждат а, и младежите виждат как надеждите им за бъдеще се изпаряват. Искам да кажа, че ако не, приведеме, не въведеме една перестройка, нещата ще загубят. Председателя прекъсва. благодаря много, господин Епинг. Госпожа Вотма, Банкор има въпрос към вас. Ще го приемете ли?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 Господин Епинг, вие не подкрепихте ли активно пакетът от 6 мерки и не подкрепихте ли също независимата роля на комисаря Рен? Две седмици преди да бъдат представени специфичните препоръки за страните, не е ли важно да подкрепим със всички сили господин комисаря Рен? Не само в интерес на големите страни, но и на малките страни. Франция иска да изпрати ясно послание в тази насока. Аз смятам, че това е много по-важно. Очаквам с интерес вашата реакция. Да, госпожо Мортман Кул, аз ще говоря на нидерландски. Може би е, вие наценявате моя хумор, но аз е, сравних господин Рен с господин Брежнев в е, смисъла на плановата економика. Не става дума за някакво лично сравнение. Аз имам впечатление, че Европейския съюз преминава все повече към централна планова економика. Европейския съюз започна като либерален проект, но се превръща все повече в е, социалистически проект. Националните парламенти е, нямат вече думата и това поражда недоволство сред населението. Ще дойде, госпожа Бортман е, денят, в който хората ще протестират, но за вас може би ще бъде късно. Благодаря, благодаря господин Епинг, казва председателят. En nombre de la Europa, la libertad y la democracia. Давам думата на господин Блум от името на Европа на свободата и демокрацията. Но той е в момента не е в залата. Но има представител на тази група. Всъщност няма такъв залата, затова ние продължаваме по-нататък и давам думата на господин Клуте, който ще говоря от името на Европейската обединена левица. Благодаря, господин председател. Аз е, искам поне от е, мое име лично да кажа, че съм абсолютно убеден, че ние е, имаме нужда от по-силна економическа интеграция. Обаче аз мисля, че економическата интеграция функционира само когато бива съпътствана от е, политическа и засилена фискална интеграция. И смятам, че точно това е в момента проблема, с който трябва да се справим. Следствие на а, отношението на съвета към кризата. Господин Жан-Пол Козес критикува това, критикува и междудържавния метод и резултатът от всичко това е, че все повече граждани загубиха доверие в Европейския съюз. Много граждани сега виждат в Европейския съюз институция, която им отнема социалната сигурност. Погледнете в южната част на Европа, също така и в северната част на Европа, където също се увеличава младежката безработица. Аз мисля, че преди да продължим с необходимите методи мерки за економическа интеграция, трябва е, абсолютно необходимо да влезем в диалог с гражданите, за да им изясним какви мерки трябва да бъдат взети, които да стабилизират тяхната социална сигурност. Аз мисля, че без минимални социални стандарти, които да гарантират и да съпъстват економическата интеграция, проектът на Европейския съюз, проектът Европейския съюз ще се прояви, провали. Аз съм германец, имам много интензивно отношение към Европейския съюз. Това е свързано с моята лична история и аз е, много бих съжалявала, ако този проект се провали. За мен това е мирен проект, който минава по пътя на економическата интеграция, но това не трябва да става за сметка на социалната сигурност, когато гражданите имат е, чувството, че само те плащат е, последиците от кризата. Мисля, че трябва да направим всичко, за да предотвратим това. Ние трябва да не забравяме поставяме социално-политическите аспекти. За съжаление, времето ви изтече и сега давам думата на господин Цилка от името на независимите за минута и половина. Благодаря, господин председател. Плановете за е, разширяване и задълбочаване на економически и паричен съюз дават повече правомощия на Европейската комисия и националните реформи трябва екс-анте да бъдат приемани от комисията преди да бъдат представени на националните парламенти. Това е намеса в националния суверенитет, тъй като Европейската комисия има право да е, отхвърля всякакви е, реформи, мислите ли, че националните парламенти по този начин ще имат право да обсъждат реформите? Никой не трябва да приема това предложение за намаляване на правомощията на националните парламенти. Ние не можем да приемем изчезването на демокрацията, за която в много страни е водена продължителна борба. Непрекъснато чуваме афели за повече демокрация в Европейския парламент. Ние може можем да е, изберем нови подходи. Така че нека да укрепим е, демокрацията и да отхвърлим тези предложения на комисията. Този тотален Европейски съюз не е в интерес на гражданите. Европейското е, пространство еврозоната не напредва, защото не функционира добре Европейския съюз, поради което еврозоната трябва да бъде премахната, да бъде укрепен националния суверенитет, така че държавите членки да могат сами да се грижат за благосъстоянието на своите граждани. Не ни е необходима толкова централна власт. Отхвърляйки тези предложения, ние показваме, че сме в интерес на гражданите и срещу повече централизация на правомощията в Брюксел. Благодаря. С това списъкът на изказващите се от името на политическите групи е изчерпан и сега давам думата на самостоятелните оратори. Господин Брак, две минути и половина. Господин председател, господин комисар, уважаеми колеги, след е, е, двете предишни изказвания искам да установя, че ние ще бъдем в много по-тежка социална ситуация без еврото. Еврото е, налага възможността за вземане на социални мерки и то в много е, страни, е, които в момента страдат от кризата. Но има още какво да се направи, поради което е съставен този доклад, за който благодаря. Е, и с този доклад трябва да се тласне напред екс-анте координацията. Аз мисля, че през последните години ние сме приели много инструменти и трябва да видим как да ги съчетаем, за да не създаваме непрекъснато нови инструменти инструменти и да губим предвид старите. Какво се прави с пакета от 6 мерки, с пакета от 2 мерки? Аз мисля, че тук малко изгубихме връзката и за това смятам, че е добре, че комисията представи две съобщения, така че нашата работа на Шерпи в рамките на междуинституционалното сътрудничество се е, облегчава. Колкото повече документи представя комисията, толкова повече се улеснява е, общностната политика и нейното е, създаване. Аз мисля, че предложенията на президента Оланд не са добри. Защо? Защото е, е, те се ограничават върху 17-те, но Европа е, е съставена от 27 държави членки, които желаят да участват. Аз е, мисля, че не трябва да се създават нови граници и препятствия в Европа. Аз мисля, че Европейският парламент трябва да реши е, какво е, трябва да се направи в рамките на европейския семестър, когато е, става дума дума за насоките. Е, аз мисля е, обаче, че и националните парламенти трябва да могат да е, имат право на ратификация. Не трябва да се създават празноти, които да дават възможност за липса на демократическо участие. На това трябва да обърнем особено внимание. Трябва да обърнем особено внимание и на необходимостта не само за мерки за економии, но също така и на структурни мерки, на социални мерки, така че да можем да гарантираме конкурентно способност. Ние трябва да разработваме проекти, които да могат да се подкрепят с европейски средства. За Гърция са предоставени много средства средства, обаче гърците не могат да осъществяват тези проекти. В Испания трябва да бъдат подобрени е, структурните основи на образованието. Всички системи трябва да бъдат подобрени. Конкурентоспособност и растеж са възможни само когато структурите за такъв растеж са на лице и трябва е, да бъдат изграждани такива структури, за да имаме положителни ефекти от растежа. Това се отнася не само за публичните средства, е, става дума и за добри структури по отношение на частните инвестиции в е, растежа. Съжалявам, казва председателят, вашето време отдавна изтече. Господин Брок. Можете ли да поставите слушалките си, господин Брок? Има малко прецеденти. Господин Рюбик има въпрос към вас. Съгласен ли сте? Господин Рубик, желаете ли да окажете чест на вашия съотечественик? с вашия въпрос. Всъщност аз идвам от Австрия. Един от многото въпроси дали данъкът върху финансовите транзакции ще, даде, ще стане е, данък на европейско равнище и по този начин ще може е, да се формира основен капитал в е, фонда за стабилност. И аз виждам, че Европейския съюз желая да се внесе повече стабилност. Затова ме интересува какво е мнението на Елмар Брок по този въпрос. Аз мисля, че във връзка с а, а, многогодишната рамка и във връзка с а, инструмента за стабилност. Това е много важно. Аз мисля, че а, имаме достатъчно добри инструменти за това. И а, също така мисля, че а, актът за данъка върху транзакциите ще даде положителни а, ефекти. А, разбира се, има и такива, които са против това. На това място, господин Рубик, искам да кажа, че вие засягате една много добра идея. Благодаря, господин Брак. Давам думата на господин Голтиери за минута и половина. Грация, президенте, сеньор. Благодаря, господин председател, господин комисар. Тази резолюция съдържа много конкретни индикации и се ползва от голяма подкрепа в Европейския парламент. Искам да насоча вниманието върху инструмента за конкурентоспособност и конкурентоспособност трябва да бъде договорен чрез използване на процедурата за съвместно вземане на решения. Трябва да мислим обаче за допълнителни ресурси, а не за налагането на макроекономически условия. iFlux реактора е ясен пример за проект, който се финансира от бюджет на Европейския съюз. Вместо договори ние предлагаме да има кодекс за конвергенция с конкретни предложения към страните, да се използват националните планове, които да се прилагат на държавите членки с участието на националните парламенти. Социалните дисбаланси трябва да имат същата важност, както конкурентоспособността на цените. Считаме, че позицията на парламента е разумна и се надяваме да бъде отчетена. Бихме искали да видим законодателно предложение а, по инструмента а, за конвергенция конкурентоспособност а, в скоро време. Не трябва да се подкопават а, а правомощията на комисията. Тя не трябва да чака зелена светлина от съвета. Госпожа Луначек има думата. Господин председател, господин комисар, уважаеми дами и господа, една година измина от приемането на фискалния факт без гласа на Европейския парламент срещу общностия метод и с пасивни и едностранни мерки за економии, които създадоха още повече бедност и несправедливост на този континент. И сега има предложение за договори за конкурентоспособност. Канцлер Меркел говори за международен договор във връзка с конкурентоспособността общността. Става дума за индивидуални споразумения между държавите членки и комисията. Е, Има е, всъщност може ли да се каже, е, че госпожа Меркел все още не е разбрала, че не трябва да се извършват единствено и само економии. Гражданите на този континент все повече страдат от това, все повече се нараства социалното неравенство. И това, което ни е необходимо, повече демокрация, участие на Европейския парламент, на националните парламенти, повече солидарност и пълно включване на всички социални партньори. По този начин ние ще можем наистина да убедим гражданите, че е, този Европейски съюз е необходим и е, ако говорим за социална Европа, това може да се постигне само по този път. Благодаря, госпожо Луначек. Също така искам да поздравя и преводачите. Вие те всъщност извършиха своята работа без да се обърнат за помощ към президента. Вики Форд. Благодаря, ще съм против това предложение. Не всички членове на, държави, на Европейския съюз са членове на еврозоната. Моята страна не, изобщо няма такова намерение. Така че според мен не, не съм аз, която трябва да казва на страните от еврозоната какво да правят. Но когато а, става а, въпрос за неща, които засягат и членовете на страните, които не са в еврозоната, не могат да мълча. Инструментът за конвергенция и конкурентоспособност може да доведе до трансфери на средства в значителен размер от една държава на друга и да засегне много хора. Защо системата на еврозоната иска да го прави, аз не знам, но се тревожа от това какво влияние ще има такъв един акт вътре и извън еврозоната. Освен това, единодушно 27 национални парламента трябва да дадат на всеки 7 години одобрението си на евро... за европейския бюджет. Аз лично смятам, че този евробюджет е твърде голям, а някои страни смятат, че той трябва да нараства. Затова се радвам, че националните парламенти имат възможност, макар и веднъж в 7 години, да изявят своя глас. Призовава се за нов бюджетен механизъм по метода на общността излишно, за да може да се вмести е, бюджетния орган Европейски парламент. Аз мисля, е, че Европейския парламент е, налага своето мнение над мнението на националните е, органи на управление за европейския бюджет. И това не е добре, защото гражданите вече са обезпокоени за своята съдба. И не бива да се вземат дивиденти от такива затруднения. Благодаря. Благодаря ви, госпожа Андерсен. Отговора на Европейския съюз на кризата, както се вижда от резолюцията, се ръководеше от идеологически подход, вместо да се променят нещата на място. Ние правим едно и също нещо непрекъснато и очакваме да се получи различен резултат. Но това е неразумно, дори налудничево, според Айнштайн. Държавите членки не трябва да следва този провалил се идеологически подход, защото това е рецепта за бъдещи катастрофи. Къде е инвестиционната програма за създаване на работни места и увеличаване на БВП? Къде е справенето с токсичните дългове? Къде е рекапитализацията на банките? както беше обещано от Европейския механизъм за стабилизация, къде е заемодателят от а, последна инстанция в лицето на ЕЦБ. Има много а, думи, без а, да а, се преминава към прехвърляне на, на а, богатство. Благодаря, госпожа Андерсен. 2 минути и 30 за колегата Фейо. Благодаря. Господин комисар, първо искам да посоча, че с помощта на Европейския парламент Европейският економически и паричен съюз се подобрява. Ние имаме пакта за растеж и стабилност, също така има и съответни разпоредби в Европейския съюз, които гарантират растежа, подобряваме и правилата за бюджетиране. Обаче непрекъснато и все по-силно се наблюдава, че от нас се изисква да а, налагаме бюджетна дисциплина, но същевременно да гарантираме и растеж. Това е нова задача, която се изисква все по-настоятелно от нашите граждани. Те изискват това от нас, поради което ни е необходимо европейско решение. Европейската комисия представи съобщение, подкрепям това съобщение, приветствам го и се надявам, че то ще даде възможност за правни инициативи по тези важни въпроси. Трябва да се координират структурните реформи за растеж на економиката, необходим е и инструмент за конвергенция и конкурентоспособност. Господин комисар, искам да чуя от вас дали тези мерки е, се вписват в е, идеята на Европейския съюз и в е, принципите на економическия и паричен съюз, съюз да бъдат създадени стимули за отделните държави членки, които спазват тези принципи. Португалия е, спази точно това, което се изискваше от нас, поради което задаваме въпроса си. Обаче трябва да бъдат създадени стимули и за други страни, когато изпълнят възложените им задължения. Гражданите трябва да разберат, че жертвите, които правят, наистина имат е, цена и водят до изпълнение на целта. Стимулите не трябва да бъдат спорадични, а трябва да бъдат системно включени в рамките на правната уредба. Надявам се, че точно това желаете да направите. Благодаря, уважаеми колега. Сега, минута и половина на господин Ланкнок. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Европа е на кръстопът. Излизането от клопката на строгите мерки Трябва да се реагира бързо. Председателя на съвета представи пътна карта. Комисията изготви свой проект. Франсуа Оланд иска въвеждането на истинско економическо управление. Европейския парламент ще участва в този процес. За съжаление обаче той не беше консултиран относно Кипър и не може да направи нищо пред лицето на тройката. Но, скъпи колеги, правителство без парламент не е нищо друго, освен една диктатура. Необходимо е да присъстват парламентите във всички аспекти на европейския семестър. Контрол върху конкретните препоръки за страните трябва да участва в определенето на бъдещия бюджет на еврозоната. Ето защо двустранните договори между комисията и държавите членки трябва да бъдат отхвърлени. Иска се да се генерализира в рамките на целия Европейски съюз подхода на тройката. А тройката не е ограничено но събитие. Изправени пред управлението на еврозоната, Европейския парламент трябва да има своя структура, отнасяща се до еврозоната, за да може да отчита конкретните интереси на европейските граждани. Уважаеми колеги, демокрацията трябва да бъде в основата на економическия паричен съюз. Ние трябва да изградим една Европа на гражданите, а не Европа на договорите. Благодаря за една минута. Давам думата на господин Жуал Ферейра. Благодаря, господин председател, господин комисар. Економическият и паричният съюз беше един и продължава да бъде един голям европейски проект. До 2010 година имаше огромни имущества, 36% е, от европейската економика беше засегната. В същия период бяха намалени режийните разходи. Еврото е, отбеляза успех обаче условията за живот е, се влушиха, покупателната способност падна, е, безработица, стагнация, е, разрушаване на производствените системи и деиндустриализация в периферните страни в Европейския съюз, защото всъщност в центъра на всичко беше поставен потребителят. Този път не е устойчив. Тези обаче, които се възползваха, искат да продължат по него ние се опитваме да легитимираме следните стъпки по пътя на интеграцията. Едно е ясно, ще има съпротива. Благодаря, Жоао. Сега давам думата на Жоао Ферера за две минути и половина. Благодаря, господин председател, господин комисар. При изграждането на еврозоната ние знаехме, че ще има проблеми, ще има известни проблеми, които ще бъдат свързани с прилагането на общата валута, без да имаме данъчен и политически съюз. След това имаше и някои недостатъци в координацията, за това беше това беше представено в доклада на господин Кок. Аз мисля, че ние трябва да бъдем оптимисти, въпреки кризата, защото имаме възможност да преодолеем тези проблеми и изобщо да подобрим цялостната структура на еврото и на Европейския съюз. С развитието на еврозоната всъщност се за, напускат границите на териториалния менталитет. Ние искаме да действаме стъпка по стъпка. И сега трябва да осъзнаем кои са нашите грешки, трябва да се придържаме към нашата философия. Едно от големите предизвикателства е да създадем истински економически и паричен съюз. Банковият съюз е приоритетен аспект, по него трябва да постигнем напредък в рамките на економическия съюз. Това беше казано и вчера тук. Но но всъщност става дума само за една стъпка и много ясно се вижда колко е важна солидарността. Солидарност, която все още не е нещо автоматично, но се изисква непрекъснато в рамките на европейското законодателство. Аз мисля, че колегата Гозес се изрази много добре. Той постави изискване за социалното измерение. Мисля, че съвсем ясно трябва да поставим това изискване в трудните времена, в които живеем. Има имаме нужда от доверие. Ексарте координацията за економическите реформи, инструментът ССИ за конвергентност и конкурентоспособност е от ключово значение в този процес за повече солидарност в Европа. Понякога имаме чувството, че е, не всичко се намира на една хоризонтала и затова екс-антекоординацията е изключително важна за държавите членки. Важно е също те да изпълняват и своята отговорност по отношение на процеса на реформи. Инструментът за конвергентност и конкурентоспособност трябва да бъде придружен от финансови инструменти, от стимули по отношение на бюджетната ситуация, за да се избягват грешките от минало миналото. Този инструмент е крачка напред, но мисля, че има нужда и от други крачки в рамките на економически и паричен съюз, който накрая трябва да се превърне и в политически съюз. Благодаря. Благодаря, Пабло. Сега минута и половина за господин Куташ. Комисар Стимац Кореч. Благодаря, господин председател. За да може да излезем от продължителната рецесия, в която се намира Европейския съюз, Пътната карта за економическия паричен съюз трябва да се фокусира върху социалните аспекти и върху растежа. За съжаление, но това е още е един опит да се направи по-гъвка пазара на труда. Необходимо е да се вземат решения на ниво Европейския съюз, за да може да се премахнат някои разминавания. Но трябва да се реализират някои реформи нова приватизация, съкръщаване на заплатите, отслабване на синдикатите, но Европа няма да излезе от економическата и финансова пропуст чрез тези строги мерки на економии. Не е все още прекалено късно да тръгнем по верния път. Комисията трябва да изисква минимална заплата във всички държави членки да бъде определена, да се координират економическите политики. Европейската солидарност чрез обща гаранция на публичния дълг придобива особена важност за бъдещето. Давам думата за една минута на колегата Санчес Преседо. Благодаря, господин председател. Начинът по който се развива европейската економика е неудовлетворителен от самото начало. Ние не успявахме да реализираме целите от Лисабон и Европа сред най-зле справящите се с последиците от економическата криза. Политиката а, на а, в отговор на кризата всъщност за повиши нивото на задлъжнялост и безработицата. Европейския съюз трябва да осигурява дисциплин, дисциплина, солидарност, да стимулира растежа а, всъщност а, ние се движим в обратна посока. Важно е да тръгнем към а, политика на мотивиране, стимулиране на инвестициите като част от тази политика. Освен това да се стремим към постигане на целите за конкурентоспособност, заложени в Европа за 2020 година. За тази цел обаче е необходимо и по-силна интеграция в един социален договор за да възстановим растежа, трябва да имаме инициативи и от страна на кредитирането, за да може да се гарантира устойчивост на публичните финанси благодаря. С това се изчерпа времето за изказване. Сега давам думата на господин Блум, който трябваше по-рано да се изкаже от името на Европа за свободата и демокрацията. Той отсъстваше в момент, в който му дойде ред за минута и половина. Благодаря, господин председател. Е, много се е, извинявам, че закъснях за сутрешната проверка и ви благодаря е, за любезността, че ми давате пак думата. Колко е интересно, нали? Един от големите политически въпроси в Обединеното кралство, когато започна да се говори за еврото е дали е, това е някаква конспирация или е някакъв гаф. А, а, спорим, но не сме изяснили въпроса. На всеки трябва да е ясно, колкото и да е неграмотен с економиката, че тази обща валута бе обречена още от самото начало и щеше да се срине, ако няма фискална политика. Трябва да има фискална политика, за да имаме една валута и един лихвен Процент. Това пакет трябва да е част от същото явление. Тези, които са на мнение, че има конспирация, казват, че са знали, че така ще стане, че всичко ще се срине, че много държави, а, които са били а, а, достатъчно глупави да се включат, ще а, а, има а, накрая доста сълзи. Та конспираторите казват, че това е една недемократична система, която се натрапва на хората без значение как, дали искат или не. И мислиш, мисля, че точно с това става въпрос. Това е съдържанието на този документ. Това е първата част на една недемократична процедура, за да можем да изключим от системата гласоподавателите. Благодаря ви, господин Блум. Сега процедура на спонтанни въпроси. колегата иска въпрос към господин Блум. Ще приемете ли господин Блум пряк въпрос? Да, благодаря, господин председател. В началото на изказването си вие казахте, че Европа Европейският економически и паричен съюз ще се срине, ако няма политически стимули за по-близко сътрудничество. Сигурно е така, но аз приветствам факта, че ние сега създаваме система, която да осъществява такава економическа координация и а, търсим все повече общо европейски подходи. Бихте ли казали, че сме тръгнали по правия път, а що се отнася до липсата на демокрация, не би трябвало да насъскваме Европейския парламент срещу националните парламенти. От двата органа е имаме нужда да сделаме демокрация на господин Блум. А, да, всъщност зависи от гледната точка. Аз бих казал, че общата фискална политика не е очертана като правомощие, не е, няма допътване до народа, което да даде такова правомощие. В Обединеното кралство не искахме референдум, но на практика ни го отказват непрекъснато. Така че аз мога да го говоря само за Обединеното кралство и мога да кажа, че няма демократичен мандат за такова нещо, следователно не можете да да го прокарвате през обща фискална политика? Ако попитате хората в Лисабон и Атина, те ще ви отговорят. Благодаря, господин Блум. Сега преминаваме към спонтанните въпроси. По една минута давам първо на госпожа Падопол. Антигони, имаш думата. Благодаря, господин председател. Имам чувството, че комисията еврогрупата и еврозоната, за съжаление, не държат нещата под контрол. В центъра на всичко е тройката, обаче тя няма законова легитимация и тя няма задължение да се отчита пред Европарламента и пред националните парламенти, но налага строги програми за економии в южната част на Европа. Няма растеж, няма инвестиции. По принцип това разрушава економиката на тези страни, а също и социалната им система, например Гърция и Кипър. При Кипър Господин председател, аз мисля, че трябва като парламент да започнем офанзива. Това беше погрешна политика и стана ясно е, всичко това е, след предприятите мерки. Въпросът е дали могат да бъдат коригирани тези грешки на ЕЦБ и на Еврогрупата? Аз искам да получа отговор на този въпрос. Искам да зная как стоят нещата сега е, за гражданите на Кипър. Могат ли те да бъдат подкрепени? Благодаря. Това беше е, процедурата на спонтанни изказвания. Давам думата сега на господин комисар. You, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, най-напред искам да благодаря на всички за участието им в този съдържателен дебат. Позволете ми най-напред да кажа, че съм съгласен с господин с госпожа Ферейра, господин Гиголт и други, които подчертаха важността на социалното измерение на Европейския съюз като съществен елемент на Европейската социална пазарна економика и на Европейския економически и паричен съюз. По време на следващите разисквания ще обсъдим този въпрос по-подробно. На второ място, що се отнася до изявленията на госпожа Голар и господин Брок за общностния метод, гледната точка на комисията се основава на общностния метод, тъй като от опита знаем, че това е единствения начин, за да се гарантира истинска устойчива политика и постигането на напреда, както и демократична легитимност и политическа отчетност. Това означава, че междуправителствените инструменти трябва да бъдат в последствие включени в рамките на общностния метод. Госпожа Фордс на нея би казал, че при следващото развитие на економическия и паричен съюз трябва да гарантираме при всички случаи целостта на Европейския съюз. Водещият принцип за нас относно бъдещето на економическия паричен съюз е да се предприемат стъпки за повече солидарност, за взаимно поемане на риска в економическата област. Но искаме също да се наблегне на отговорността на финансовата строгост. Госпожа Гулар говори за фрагментираността на препоръките за отделните държави. Ние правим такива препоръки и за еврозоната по очевидни причини. Това а, има значителен допълнителен ефект поради обвързаността между държавите, членуващи в еврозоната. Така че ние предоставяме политически консултации и на еврозоната. Целта е да се създадат условия за устойчив растеж и подобряване на заетостта. Господин Гиголт говори за разговорите, които се водят в съвета. Съветът се очаква да обсъди предварителната координация на основни економически реформи, и свързаните с тях механизми за финансова солидарност. В последствие да даде положителен, надяваме се, и конструктивен принос. И в заключение, господин председател, наказаното от господин Епинг. Доста често той се изразява, използвайки вербална акробатика, този случай той направи сравнение с Брежнев, но това е некоректно и неуместно. Има една стара шега. Е, че трябва да можем да действаме по-добре на базата на идеи. Но ние трябва да отдадем дължимото на онези, които в суровата зима спряха настъплението и обърнаха хода на войната. Моят дядо участва в войната, аз съм участвал пет години, работил съм на изток, но сега гледам на запад. Сега обаче гледам и на изток и на запад. И в голяма степен съм съгласен с казаното с господин Клуте. И той каза нещо по-мъдро от вас, а именно, че Европейския съюз трябва да се запази, трябва да се развива като един истински мирен про, а, проект. Благодаря, господин комисар. С това приключваме разискванията по този устен въпрос за бъдещите законодателни предложения относно економическия паричен съюз. Имам няколко съобщения. От групата на социалистите и демократите